Дами и господа, започваме заседанието, макар че няма никой от ЕНП, нито от АЛДЕ. Това е предложение? Не. Това не е предложение за географско блокиране. Това е доклад по собствена инициатива за Европейската програма за економиката, за споделянето. Давам думата на Никола. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам на първо място да благодаря на всички докладчици в Сянка. Започнахме своята работа миналата седмица, имахме първо стане докладците в Сянка и мисля, че работим постоянно вече, за да се стигне до набор от компромисни изменения, който да даде възможност докладът да се подкрепи от всички. Благодаря отново на докладците в Сянка. Срещнахме се в Страсбург с колегите и едната Страсбургска сесия ще имаме втора среща на докладците в Сянка. За момента излязахме с 24 предложения, компромисни. Последната част на доклада очакваме също и комисията ЕМПЛ, и комисията ИТРА, и комисията ТРАН да излязат със становища, така щото да се стигне до компромисни изменения, които да вземат предвид и докладите на тези комисии, които ще излязат. Искам да се спра върху три аспекта, които обсъдихме и които според мен са много важни. Първата тема бе повдигната многократно от докладчиците в Сянка. Става дума за положителния тон на този доклад. Искам да кажа, че може би не сме го подчертали достатъчно, но в докладът, доклада, извинете, има елементи, които според мен казват, че е отлична тази възможност на тази економика, съвместното ползване, възможност за ставане на работни места, новаторство и така нататък. Позволете ми обаче да подчертая нещо. Положителен тон, да, но трябва да се вземат предвид и трудностите, които съществуват днес. Искаме балансиран текст, който да взема предвид рисковете и трудностите, които съществуват, свързани с а, защита на потребителите, но и света на труда, на работните места – Има доста въпроси, които ни тревожат, например конфликтите между традиционната економика и економиката на съвместното ползване. Така че в рамките на това да се възползва максимално от възможностите, които тази економика ни предоставя, би трябвало да не забравяме и трудностите, пак да кажа, пред които можем да се изправим. Така че това трябва да бъде записано, не защото искаме нещо отрицателно да кажеш, не чисто и просто, защото искаме те да бъдат разрешени. На второ място, друга тема, която обсъдихме на стането на докладците в Сянка, е правната рамка. Европейската правна рамка. И как и дали да се стигне до рамка, която да е обща за всички. Сега, това не е моя идея, нито съм го написал, така че ние нямаме идеята да въвеждаме нови европейски правила, нито пък имаме желание да се стигне до набор от разпоредби, европейски нормативни актове, които да се опитват да регламентират нещо, което обективно погледнато трудно би било регламентирано. Когато говорим за правна рамка, смятаме, че трябва да се анализира задълбочено какви са какъв е наборът от норми, които съществуват, като започнем с директивата за услугите и директивата за електронните услуги, това са различни актове, които са част от нормативната уредба и от друга страна трябва да разберем дали днес е възможно да имаме общи правила, общи принципи, които могат да улеснят подхода към тази нова економика. Никой не казва, че те трябва да са регламенти или директиви. Не. Но, когато мислим по този въпрос, говорим за една правна рамка или мислим за нея, т.е. възможността за залагане на принципи на европейско ниво, които от тази гледна точка дадат възможност за хармонично развитие на тази економика и които дават възможност на европейската действителност, на реалността на нашите платформи да се развиват по-интензивно. Има голяма фрагментация на нашия континент и това трябва да бъде преодоляно. Натрупват се нормативни актове на регионално ниво, национално ниво, дори на съвсем местно ниво. Още нещо, по което искам да говоря и да споделя с вас, е свързано с защита на потребителите и отговорността на платформите. Една друга тема, която обсъдихме. Смятам, че от една страна не бива да забравяме, че потребителите имат право на високо ниво на защита. Това ниво не може да бъде еднообразно между тези, които получават а, услуга от професионален оператор и услуга, която не е професионална. Онези, които получават услуга от непрофесионален оператор, не трябва да имат гаранция. Гаранциите трябва да се дават на по-низко ниво за тях, отколкото онези, които предоставят услуги от професионално ниво. И така наречените peer-to-peer -peer услуги. Що се отнася до платформите? Вчера имаше отличен дебат, съвместен с комисията ИТРЕ, за доклада Жовен. Темата платформи трябва да се опитаме да бъдем смели, защото тук е заложено бъдещето на тази економика на съвместното ползване, способността ни не да регламентираме, но да имаме норми, които да дават гаранции на нашите граждани. Смятам, че механизмите на а, саморегулация са много важни, но може би е нужно да има и някои елементи, които да дадат правила на платформите, за да се гарантират някои важни елементи, свързани с свободата на гражданите, свързани с рейтингите, например, доверието на гражданите и теми по принцип, по които работим. Мисля, че също правната рамка е много важна, защото тук са заложени много неща на карта. Та, излязахме с компромиси. Благодаря за дебата, който провехме миналата седмица. Възстанието на доклад си в сянка. Мисля, че трябва да работим много усилено през идните застания на докладчици, за да имаме обща, общо становище, общ доклад, за да имаме силно становище на парламента, което да се чуе пред, от другите институции и което да даде сила на тази економика, която представлява една голяма възможност за растеж и заетост в Европа. Оставам тук, за да отговоря на въпроси. Anna... Отлично. Анна Мария Кораца Билт. Благодаря ти, Вики. Никола, благодаря ти. Отлично се работи с теб. Имахме отлично първо застане докладчиците в сянка. Откритост, разбиране се проявиха на тази среща. Ето, ясно е си чул част от тревогите и приоритетите, които ние изразихме и смятам, че това е пътя напред. Положителният тон обаче е важен, заради възможностите, които се предлагат и огромния потенциал, който крие економиката на съвместното ползване. Не означава, че не трябва да чуем тревогите на някои от онези, които работят в традиционната економика или гражданите. Но нека да отговорим на тези хора с факти. Не може да засенчваме положителните страни на тази економика. най да дадем бъдещ, сигурност за бъдещето. Исках да запишем в текста, че Европейската комисия трябва да прецени дали е нужно да се създаде европейска правна рамка, основавайки се на преглед на съществуващото законодателство и приложимо право, идентифицирайки пробойните. Целта на тази правна рамка би трябвало да бъде да се разширят трансграничните аспекти на економиката на съвместното ползване, т.е. водещите фирми, тези с най-добри практики, да могат да се развиват в трансграничен план на единия пазар с толкова милиони потребители на него. Фирмите също трябва да имат равни условия. Това е прогнозата или визията на НП. Преди да се вгледаме в новата правна рамка или да търсим нова правна рамка, трябва да видим какво е приложимото законодателство. Знаем, че това са директивата за електронна търговия, директивата за услугите и изпълнението на тях от държавите членки. По праговите стойности всичко сме съгласни, нужни са такива прагови стойности, тъй като има нови действащи лица на пазара. Разработва се сферата на peer-to-peer, -peer, така че е важно да се прави разграничение между физически лица, които правят това нередовно, и онези, които го правят професионално. Пазарите на труда са различни в различните държави членки и като заплащане, и по много други аспекти. За това не бива да се задават прагови стойности на европейско ниво, на национално. Указанията на Европейската е, комисия биха били добре дошли. Искаме прозрачност. И тук има проблем. Ако загубиш работата си или фирмата ти не може да, да се развива, не знаеш защо, защото нещо, някакъв алгоритъм ти е попречил, то тогава какво става? Развитието на твоя бизнес би трябвало да почива върху твоите качества или качествата на фирмата и економическите резултати. Затова трябва да се прави оценка, а не одит. Одитът е нещо много техническо. но с удоволствие ще продължим дебати по тази тема. Имаме нужда от общи съвместни критерии. Това са основните проблеми за момента. Мога да тръгна изменение по изменение, по отличните компромиси, които си предложил, но тъй като текстът не е публичен а, за сега, ще го обседа на заседанието, когато си в сянка. Благодаря. Аз съм докладчик Сянка от ЕКР и аз ще започна с благодарности. Благодарности за първия набор от компромисни изменения и първото създание е докладчици в Сянка. Трябва да гледаме положително на тази економика на съвместното ползване. Голяма част от потребителите приемат тази идея и смятам, че трябва да подкрепим същите тях. Така че положителният тон и за мен е важен. Трябва да внимаваме и да не предлагаме, т.е. да не казваме, че не е регламентирана тази економика. Напротив, много част от съществуващото, голяма част от съществуващото законодателство се прилага към тази економика. И директивата за електронните услуги, и тази за услугите. Когато законодателстваме, то нашето законодателно действие трябва да отговаря на съществуващата рамка и на искането, т.е. трябва да има оценка на въздействието и, въз... и нашите действия да бъдат целенасочени. Смятам, че езикът на защитата на потребителите трябва да бъде балансиран, така щото да се говори повече за овластяване на потребителя. Вчера, когато говорихме за платформите, споменахме положителните проучвания в тази сфера. Що се отнася до хармонизирана рамка, която да налага еднообразен модел на всички. Решихме, че трябва да се използва думата хармонизиран там, където това е подходящо и нужно. ако ще имат данъчни облегчения за наемане на определени помещения до определена стойност, то тогава може би трябва да се наложат някакви прагове, за да не се налагат едни и същи найеми, примерно в Брюксел или в Атина. Така че трябва да бъдат хармонизирани само където е нужно. По въпросите на заетостта има там някои елементи, по които още трябва да се работи. Например, не би било добре, ако работодателите наричат своите служители самонаети, за да им а, отнемат права. Трябва да има ясни правила за това, що е то самонает. И знам, че моя премьер говори за това вчера. Например но се безпокоя за част от е, идеите на Комисията по заетостта, където се говори за професионално срещу непрофесионално. Примерно, ако искам да найма помещение а, от сайта Airbnb, мен не ме интересува дали лицето, което предоставя това помещение е професионален оператор или не. Трябва да внимаваме как използваме този език, в противен случай потребителите няма да могат да ползват определени инструменти на пазара. Що се отнася до алгоритмите? Мисля, че доклада FinTech, по който гласувахме тази сутрин, има чудесни формулировки, които може да вземем. Не би било пропорционално да се аудитира всеки един алгоритъм, но там, където има възможност да се говори за конкурентното право и някои други, ще е добре там да има добро проучване. Така че нека да погледнем доклада, който гласувахме тази сутрин по този въпрос. След това, по другите изменения, които си изпратил, ще ти изпратя и аз писмен коментар, но основните въпроси мисля, че засегнах на застанието докладчиците в сянка. Кой ще говори за либералите? Джулия и Джулия. Джулия Реда. Благодаря, госпожо председател, от името на докладчика господин Шолтес. Той иска да благодаря на господин Данти и неговия екип за извършената работа до момента. Дискусията миналата седмица бе много интересна, много напрегната. Надявам се компромисите да са приемливи за всички държави членки и очаквам да работим в сътрудничество. Подкрепяме компромисните изменения на докладчика най-общо искаме подходът в доклада, който да иска равни условия за всички. Саморегулацията не е правилният подход. Предпочитаме да се заличи 6 параграф и 17 ти параграф, споменаването на саморегулация. Съгласни сме с АЛДЕ и с ЕКАРЕ за това, че езика трябва да е максимално положителен в този доклад. Трябва да гледаме освен това реалистично и да посочим проблемите, които съществуват в тази економика на съвместното ползване на европейско ниво. Компромиса на страница 19. Имаме изменение 198 и бихме искали това изменение да бъде включено в този компромис като текст. Да се спомене отговорността също така този режим на носене на отговорност е изключително важен за развиването на платформите за съвместно ползване. Ще има по-подробни коментари, които ще изпратим писменно, както се разбрахме с стането в Сянка, но нека да кажа и аз няколко неща за това какво се крие зад 198 изменение и защо искаме то да се включи в 19 параграф. Това, което имаме в компромисното изменение, казва, че комисията може да поясни кои платформи са предоставят хостинг услуги и кои предоставят услуги. Много неща биват наричани платформи, които не са част от тези неща, които наричаме платформи, са хостинг платформи, а други пък предоставят услуги. Така че трябва да се направи разграничение. Комисията говори за режима на отговорност от директивата за електронните услуги. Това не е записано в нашия доклад. Винаги сме смятали, че не искаме да променяме директивата за електронните услуги и това трябва да бъде основата на нашата работа. След това изменение 198 пак от това изменение бих искала да има пояснение от страна на Европейската комисия за процедурата. Тоест, да се запази режима на носене на отговорност, но след това трябва да се види е, как да се третират различните видове съдържания и какъв да е режима според съдържанието. Така че, ако включите всичко това, нашето изменение ще бъде покрито. Мария Грапини. Мария Грапини. Вики. Благодаря много. Искам да поздравя докладчика и докладчиците в Сянка. От разговорите, които проведахме до момента, както и позицията на докладчика, докладчиците в Сянка също, е ясно, че този доклад не е лесен. Вярвам на Никола Данти, знам, че той влиза в подробностите винаги. Трябва обаче да се спомене, че е необходимо ясно да се кажат нещата, тъй като тази економика на съвместното ползване е нещо ново като идея. Има различни режими за носене на отговорност в държавите членки и може да има недоразбиране или различно тълкуване което да доведе до някакво отрицателно действие. Също така е важно за нас, и аз съм предложила много изменения, както и подписала изменения на колеги. На колеги. Трябва да имаме оптимална защита на потребителите. За разлика от класическата економика, където има ясно носене на отговорност на доставчика към потребителя. Тук в тази економика не е толкова ясно и нещата са малко поразмити. И потребителите не трябва, е, трябва да знаят как да защитат правата си, а може би няма да го знаят. Също така, това означава, че определени слаби елементи в защитата на потребителите могат да бъдат избегнати. Пояснението на платформите, които се занимават не само с съвместно ползване и е с хостинг. Това трябва да бъде пояснено наистина, но този доклад, доклад трябва наистина да работи е, и да говори със съвсем ясен глас, тъй като е важен и принципа за субсидиарността. Споменахме го и в сферата на самонаетите или търговци, които нямат правно минало и влизат в тази верига, търгуват с други фирми и с потребители. Разбира се, Очаквам да видя всички компромиси, но така или иначе това е. А, още нещо, което искам да добавя. Мониторинг. Той е много важен за такава нова дейност. Особено в сравнение с класическата економическа дейност. нужен е този мониторинг, за да може нещата да се поправят, докато се работи. Благодаря на Никола и на другите докладчици в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала да благодаря на докладчика. Няма да повтарям това, което вече чухме. Е, положително трябва да бъде нашето отношение и тонът. Е, е, мисля, че нещата се развиват в правилната посока. Особено след последното заседание на докладчиците в Сянка. Проблемът, предизвикателството е фрагментаризацията на европейския пазар. Необходим е единен подход, необходима е, е законодателна рамка на европейско равнище. Ние е, имаме достатъчно правни актове в момента, но е, особено важен е именно тук приноса на комисията, преди да преминем към създаването на някаква нова правна рамка, да е, установим единния подход е, както е, на правителствено равнище, така и на местно и регионално равнище, но и на европейско равнище ние предприемаме много усилия и би трябвало да разгледаме всички възможни бизнес модели, за да обхванем нещата в единен подход. Марко Дзуло, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на нашия докладчик. Фактът, че платформите на тази нова економика се разпространиха така бързо, се дължи на това, че те удовлетворяват търсене. Търсене на качество, на цени, на близост от страна на потребителите. Така че те успяват да отговорят на потребности, които идват от гражданите. И това е положително, тъй като то дава възможност за нови работни места, навлизане в света на трудещите си, особено за хора, които в момента може би не работят и срещат трудности. Ние обаче смятаме, че тази нова економика трябва да даде на всички равни възможности. Доставчиците на услуги не са единствени, които трябва да бъдат защитавани. Потребителите също не би трябвало да има експлоатация нито на едните, нито на другите. Затова от наша гледна точка е изключително важно да дефинираме а, рамка. А, принципите, които дават а, общите принципи за цяла Европа. Разбира се, те могат да бъдат прилагани гъвкаво, зависимост от а, съответната територия и нейните особености. Но правната рамка е важна. Тя е нужна, за да се върви към единен пазар. След това, що се отнася до тази економика на съвместното ползване, това, което искаме да подчертаем, е разграничението между професионалните услуги и е, услуги между равни, както ги наричаме ние. Нужни са някои критерии, които да основават на честотата, на заплащането, както и е, компенсирането на разходите, както и нивото на приходи, които генерират, защото едно е на един граждан да се даде, да даде, да се даде възможност да подобри е, живота си, като дава под найем стая вкъщи, друго обаче да дадеш под найем втория си апартамент или къща. Казвайки всичко това, Това, на което настояваме, отново са приходите или печалбата, пък и конкуренцията. Ние смятаме, че печалбата трябва да бъде а, облагана там, където се намира помещението или дейността. Това ще доведе до избягване на изкривяването на този нов пазар, който се появи. Благодаря. So thank you. Um, we're running... Благодаря. Поизостанахме малко във времето с няколко минути. Никола, може би, иска да каже две думи. Искам само да благодаря на всички вас за идеите, за изказванията. Искам да ви кажа, че от писмените коментари ще станат нещата още по-ясно. Те трябва да дойдат до утре, ако не се лъжа. Изменения ще дойдат. В момента, в който дойдат становищата на трите комисии, които споменах, Ample, Envy и ITRE, ще изпрати и последните компромисни изменения на всички ви. Говорим по една тема, която е много нова, много е сложна, но аз се надявам, че заедно може да намерим път за тълкуване на тази нова економика и да дадем повече възможности на Европа и на нашите граждани. Good. So the next um, item on the agenda. И така, Следващата точка в е, дневния ред е всъщност публичното е, изслушване по темата е, електронни съобщения. Прекрасно, да. Благодаря. За малко да направя грешка, да. Става дума за публично изслушване по Европейския кодекс за електронни съобщения ние подготвяме съответното становище, като от една страна ще разгледаме темата за универсалната услуга и задължението, както и правата на крайните ползватели. Ще проведем изслушването в рамките на два а, панела, така да се каже, с а, а, панелистите. Ще а, проведем а, първията дискусия. Поздравявам всички наши а, гости. Е, е, виждам, че и Европейската комисия вече е тук. Е, приветствам и представителя на Европейската комисия, но преди всичко добре дошли на панелистите. Но нека да чуем първо нашия докладчик. Е, Благодаря, е, е, госпожа председател. Аз поздравявам много сърдечно нашите панелисти, нашите гости. Понапреднала е фазата вече в работата по това досие и в съвета работната група напредва доста бързо. Така че е, за нас в е, нашата парламентарна комисия действително е, е много важно да изслушаме първо мнението на експертите, на специалистите. Трябва да кажа, че комисията ИМКО има изключителни компетенции по членове 24, 25, е, е, свързани с е, потребителските права, защитата на потребителите, с решаването на споровете, задължението за предоставяне на обществени услуги, член 86 също във връзка с правилата за предоставяне на обществени услуги и а, членовете, които се отнасят до всички права на потребители и ползватели. А, и така, а, трябва а, да кажа, че ние ще а, концентрираме нашето внимание най-вече върху тези а, въпроси в рамките на изслушването, което провеждаме. Е, достъпност е, на услугата, е, от предоставяне на тази услуга, така че хората да имат възможност да я ползват без проблеми. Ще говорим и за е, фиксираното местоположение, а, за мобилните услуги също. А, всичко това естествено е, е изключително важно в контекста на директивата, по която се работи. Колко а, важна е информацията и в какъв обем трябва да се предоставя тази информация на потребителите? Какво е положението в държавите членки? Е, какъв е контрола върху ценообразуването? Е, как стоят нещата във връзка с електронните съобщения за хората с увреждания и така нататък и така нататък? Е, редица въпроси, по които ни очакваме да чуем едно много експертно мнение от страна на нашите пеналисти и съм сигурна, че ще има и въпроси и коментари от залата. Госпожо председател, благодаря. Председателят трябва да включи микрофона. И така първо ще се спрем на задължението за предоставяне на а, универсални услуги, а, достъпни а, услуги за всички. И нашият а, а, Първи оратор ще бъде Антони Уилън, който е юрист, който е работил и в е, е, частния и обществения сектор, но в момента е, представлява генерална дирекция съобщения и връзки на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да, предоставя, да представя универсалната услуга. Това е ключов въпрос в рамките на Европейския кодекс за електронните съобщения. Свързаността се превръща в е, една все по-важна тема в контактите между хората, а също и в контекста на цифровата економика и цифровото общество. В някои случаи пазарът, понякога и публичната и частната инициатива трябва да насърчават е, развитието на пазара в посока към широколентови технологии. И се оказа, че липсата на или недостатъчната свързаност понякога представлява е, солидна пречка. Так, така, трябва да разглеждаме и предложението, което е поставено на масата във връзка с предоставянето на универсалната услуга услуга, която да бъде достъпна, която да бъде да предоставя възможности за достъп до широко лентов е, е, интернет е, на фиксирано място, но и не само интернет, до широколентови технологии, а също и до мобилните услуги в тази сфера – някои от групите в обществото, да кажем по-възрастни хора, безработни, рискуват да бъдат изключени от достъпа до тези услуги. А времено особено внимание се отделя и на разпоредбите, свързани с достъпността на услугата за хора с увреждания. Там е, е, се налага да се регламентира и специалното оборудване, което е, прави услугите достъпни за хора с увреждания. Ние много държим на възможността да уточним нещата по сектори Заключението на комисията е, че когато насочваме вниманието към широко лентов, наличието на широко лентови технологии, достъпа до тези технологии, много от економическите сектори, и то съществени сектори в економиката, най-вече финансовия сектор, печели е, е, от либерализацията на телекомуникационния е, сектор. И до голяма степен това са услуги, които се финансират и от бюджета, защото те са необходими, но същевременно все по-вече така се засилва и участието на пазара. И така, в проекто директивата категорично се застъпва становището, че трябва да има универсална услуга за електронните съобщения, особено за е, онези, които са социално слаби или които са с увреждания, като държавите членки е, предоставят тази универсална услуга е, в зависимост от националните специфични условия. Така, основната тежест пада върху широколентовия цифровите технологии е, и е, е, това се основава на опита на една голяма част от потребителите на електронните съобщителни технологии. Освен това, на определени периоди а, е, ние, а, е, е, работейки по това досие, сме се консултирали и с държавите членки и сме ползвали а, информацията, която те могат а, да предоставят. Следващият оратор е, е Андрей е, Мали, е, който представлява чешкия е, национален регулатор за електронни съобщителни услуги. Ние искахме да включим и национални експерти. Благодаря ви. Благодаря много за поканата. За мен това е голяма чест. От гледна точка на националния регулатор, задължението за универсална услуга е, е, е нещо изключително важно. Е, благодаря на е, е Антони е, Хуилан, който е, подчерта, че всъщност държавният бюджет трябва да бъде източника за финансиране на универсалните услуги. Също времено трябва да кажем, че ние имаме един от 2001 е, е, до 2009 година имаме е, немалко така все още нерешени случаи, в които става дума именно за предоставяне на универсални услуги, които да се финансират от държавния бюджет е, текстовите съобщения за много от хората са много по-важни, отколкото гласовите съобщения. Е, но но ми се струва, че тук опираме до определени граници на е, неутралността на мрежата, тъй като в някои случаи се предвиждат технически решения, които а, са свързани с функционирането на мрежата. Е, така че, е, като че ли комисията тук нарушава всъщност принципа за неутралност на мрежата и независимост на е, съответните национални режи, мрежи и национални решения, защото предлага един много конкретен списък на определени технически решения. И какво значи професионална работа в мрежа? нещата трябва да се изяснят в контекста на тази универсална услуга. Ако говорим непременно за професионално извършена услуга, действително опираме до определени граници, които като че ли няма да бъдат достижими и изпълними. В предложението има, така, се застъпва тезата, че универсалната услуга е, е така да се каже, е, базова услуга. Не, но също времено и е, така, една, от по-висок клас, т.е. не всичко, което е на разположение на всеки гражданин. Но когато говорим за определени гигабита е, е, и е, за определени услуги с определена мощност, особено при широколентовите услуги, очевидно ще трябва да помислим за това доколко всеобхватна може да бъде тази услуга в този случай. Оставям на страна въпроса за хората с увреждания. Там трябва естествено да положим максимални усилия. Благодаря. А сега ще чуем представителя на Ориндж Марк Лебърш. Благодаря, госпожо председател, госпожо докладчик, уважаеми членове на парламента, дами и господа. Благодаря, че ми давате възможността да допринеса за този дебат. Ориндж като цяло подкрепя предложението, по-специално универсалната услуга и правата на крайни потребители с увреждания. Универсалната услуга, която да е за всички, е много важен приоритет за преодоляване на изключването навсякъде. Пълният функционален интернет достъп трябва да предоставя минимален набор услуги и по този начин се гарантира участие в социалния и економически живот на, на всички. Налагането на задължение за, обще... за, за универсална услуга на конкретни оператори ще доведе до по-малко спорове между фирми, пред... предприятия, институции и държави. Ще има по-голяма стабилност. Универсалната услуга е от полза за цялото общество и е трябва да се подкрепя от общия бюджет на държавите. Универсална услуга, предоставена от конкретен оператор, дава възможност крайните потребители да използват и да избират съответните оператори. Крайните потребители с увреждания също трябва да имат достъп до услуги, предоставени от различни оператори и да се възползват от иновации, водени от технологията и Orange подкрепя иновациите и този подход. Благодаря. Vice President for Mobile and Global Access Policy for Facebook. А, благодаря. Давам думата на заместник-председателя за публичната политика и е, мобилния и глобален достъп в Фейсбук. Благодаря, че ме поканихте да говоря пред вас днес. Благодаря, че давате възможност на Фейсбук да участва в важната дискусия. Въпросите са предизвикателни, трудни и оценяваме, че искате да работите по тях. С удоволствие ще слушам мнението на всички останали листи. Фейсбук цели да направи съвета по-свързан и е, достъп за всички е изключително важен в тази насока. От наша гледна точка подкрепяме всички усилия, за да има по-голям брой хора, използващи интернет. И по важния въпрос за универсалната услуга смятаме, че е много важно да се създаде рамка, която да не води до нарушения на пазара, да се подкрепят допълнителни подходи за по-голям брой хора, използващи интернет и заетост. Важно е да имаме регулаторна среда, която да мотивира телекомите да извършват иновация. Във връзка с това, Фейсбук подкрепя отношенията между доставчиците на услуги и операторите. Доставчиците работят заедно с оператори. Същевременно инфраструктурата, която е притежавана от операторите, позволява крайните потребители да имат достъп до интернет. И двете групи участници работят в полза един от друг. Фейсбук участва активно в редица альтернативни структури за подкрепа на достъпа на лица с увреждания онлайн, дронове и различни други технологии. Работим съвместно с операторите за тази работа. В крайна сметка е важно да се създава среда, стимулираща операторите и доставчиците на услуги да разработват решенията си за бъдеще. Благодаря ви. Следващия оратор е Мартин Саламон от Белк. Okay, so I've been given Следващия оратор е Алехандро Моледо, който е служител по нови технологии и иновации в Европейския форум за уврежданията.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 На първо място от името на Европейския форум за уврежданията, една организация, обединяваща други организации за хора с увреждания, ви благодаря за възможността да се изкажа на това изслушване по толкова важната тема за достъп до интернет на хора с увреждания. Електронните комуникации са много важни за хората с увреждания, защото им позволяват пълноправно участие в живота, в обществото. Ето за това Конвенцията на ООН за правата на хората хората с увреждания гарантира достъпа до тези технологии. Форума за увреждания смята, че пакета за телекомите от 2009 година беше успешен. При все това приветстваме предложението за а, Европейски кодекс за електронните съобщения, защото това ще засили достъпа и свързаността за хората с увреждания и по този начин ще се изпълнят три много важни условия, за да могат те да се възползват от новите технологии. Те да бъдат налични, достъпни и на достъпни цени. По този начин хората с увреждания ще ги използват дори повече от останалите хора, за да преодолеят пречки, пред които, с които се сблъскват в ежедневния живот. Какви са целите, които да ни водят в дискусията по отношение на на достъпа за хора с увреждания. Първо, равен достъп и избор за крайните потребители с увреждания. Тук трябва да се засили окончателния текст на кодекса. Също трябва да се възползваме с наличните технологии в момента, като например пълен разговор с текст, образ, и глас едновременно при едно и също обаждане, както и възможност за изписване на текста в реално време, което дава усещането за постоянно непрекъснат разговор. Това не е революционна технология. Миналата година, миналия декември месец, е, Американската комисия за далеко съобщения вече реши да се премине към старата текстова телефония към новия вид те, е, услуги в реално време. И ние бихме искали да разполагаме с нещо подобно тук и в Европейския съюз. Трябва да гарантираме, че е, възможно е, най-голям брой услуги за предаване са налични за хората с е, увреждания, е, основно с текст и видео, защото е, е достъпността за, в едно, едно, на номер 112 и оперативната съвместимост на този номер са много важни за цяла Европа. В презентацията съм си включил някои данни от проучване, поръчено от Европейската комисия. Установили сме, че има големи разлики между държавите членки в тълкуването и изпълнението на разпоредбите за крайни потребители с увреждания. Също така членовете на нашия форум подчертаха някои пречки, с които се сблъскат на национално ниво, като например липса на оперативна съвместимост, хората с увреждания, които живеят в отдалечени зони, И бихме искали да направим препоръки, за да се уверим, че хората с увреждания могат да се възползват от а, технологии за пълен разговор с всички видове способи, за да не се налага да се обаждат на, например, на спешните номера и да не знаят какви са възможностите за достъп за тях, за тях на национално ниво. Накрая бих искал да кажа, тъй като комисията ИМКО е водеща по Европейския акт за достъпност, мисля, че е добре да уточним по какъв начин акта за достъпност и кодекса за електронните съобщения се допълват да се гарантира, че всичко свързано с наличността и достъпността да е част от кодекса, докато акта за достъпност цели да се хармонизират изискванията за достъпност на услугите по отношение на разпоредбите за специално оборудване, макар че думата специално не ни харесва особено, в крайна сметка е добре да имаме един универсален подход за всички електронни съобщения. Та, наличността на специално оборудване, като например устройства за хора, които не могат да използват стандартен смартфон, трябва да се предвидят в кодекса за електронните съобщения. И накрая, Единствения много важен аспект, който според нас може да се включи и в двата законодателни акта, тук институциите трябва да решат къде, къде да бъде, е, е оперативната съвместимост за хармонизирани стандарти за е, текст в реално време. Насърчаваме използването на стандарти, които могат да се приемат хармонизирано в акта за достъпност, за да се подобри съответствието с изискванията в акта за достъпност. По този начин, за да се разреши проблема с недостатъчната оперативна съвместимост на услугите и достъпа до тях, трябва конкретно да предвиждаме как смятаме да спазим това задължение, докато в кодекса за електронните съобщения може да се каже какво точно ще се спази. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Олга Батура е последния оратор в този панел. Е, тя е, е научен работник в Института за информация, телекомуникация и е, медиено право. Mm-hmm. Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much. Uh, Здравейте, дами и господа. Благодаря ви много за възможността да представя мнението си по кодекса и разпоредбите за универсална услуга. Бяха откроени няколко важни въпроса, на които да се обърне повече внимание. Виждате ги на слайда. Ще се опитам накратко да се спра на всеки един от тях. Първо, гъвкавост на приложното поле и възможност на държавите членки да запазят на национално ниво определени услуги, които да уреждат на национално ниво, които попадат в обхвата на универсалната услуга. За жалост обаче не са предвидени конкретни критерии, оценяващи на личността на такива услуги, потребността на национално ниво, за да бъдат те запазени и също така не се описват никъде какви са обичайните търговски условия и при какви условия трябва да се пазят те. Запазването на услугите за неопределен период от време може да доведе до разлики между държавите членки и изкривяване в финансовата помощ, особено за държави членки, където електронните съобщения не са толкова добре развити. На следващо място определение за функционален достъп до интернет, нещо, което държавите членки трябва сами да решат. Това е подход отдолу нагоре и който е иновативен, който може да отрази желанията на потребителите по отношение на далеко съобщителни услуги. Но това може да е и предизвикателство за държавите членки, може да има непоследователност и е, недостатъчно прилагане в европейски план. Ако разгледате проучването, на комисията Smart 2014-0011. Там се разглеждат различни кошници, базови услуги, как могат да бъдат определени те но това не винаги е ясно. По-добре е да има ясни насоки за държавите членки за определене на основните услуги и подбора им. На следващо място е въвеждането на разлика между мерки за достъпна цена и за достъп като цяло. Това разграничение е важно, защото в него се признават различните причини за липсата на далеко съобщителни услуги например, мерки, насочени към конкретни крайни потребители и мерки насочени към съответни нетърговски зони. За мен е много добре да се прави такава, такова разграничение и, и не трябва да се прилага един и същи инструмент, за да се разрешава той. Задълженията за универсална услуга не са били толкова ефективни в нетърговски зони. Мерките, с които разполагаме сега, не са достатъчно добри. Имам допълнителна информация, но няма да навлизам в подробности сега, тъй като времето ми е ограничено. Какви са недостатъците? Мерките за достъпност няма да проработят, тъй като те не са финансово привлекателни за частните субекти. Те не са достатъчно ефективни също така от гледна точка на крайния потребител. Държавите членки разполагат с твърде много свобода на преценка, но много често крайните потребители не знаят имат ли право на универсална услуга или не и как да го упражнят. Терминологията тук следва да се подобри и това е нещо, което мога да кажа за цяло, цялата част посветена на универсалната услуга. Четвъртия въпрос е финансирането на универсалната услуга, което да идва най- единствено от държавния бюджет. Това е решение, което приветстваме, то е справедливо по отношение на конкурентите, намалява риска от нарушение на конкуренцията, по-лесно приложимо е и разходите за неговото прилагане ще са по-низки. Основната е, трудност обаче е да се убедят държавите членки да плащат от джоба си, защото повечето схеми за финансиране сега са секторни и е, на разпо... Е, и предоставянето на универсални услуги от гледна точка на разходите за сега намалява. Знам, че в момента обсъждаме много важни политики, важни понятия, но е важно да се е, подчертаят някои недостатъчно добри определения, засягащи универсалната услуга. Например, в члена за универсалната услуга се говори за крайен потребител. Съгласно член 2 от проекто кодекса, крайният потребител не е не само физическо лице, но и и частен субект, прав, юридическо лице. Това обаче няма много смисъл. Ако за да се при, ако искаме да се приложат мерки за а, достъпно, държавите членки трябва да разработят а, търговски тарифи а, е, и не знам как тяхното изпълнение ще може да се проследява отделно за физическите и юридическите лица. Освен това, лица с ниски доходи могат да получат отстъпки, например ваучери, обаче това ще означава субсидиране. Ако за юридически субекти се въведе такава една схема, това може да бъде определено като мярка за държавна помощ. Това е от мен. Благодаря ви. So Благодаря. Сега имаме време за въпроси от депутатите. Започваме с госпожа Шаранцова. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на ораторите за техните бележки. Искам да чуя Европейската комисия, защото е добре да отговорят на въпросите, които бяха зададени. Моят въпрос е съвсем прост. Той не е и въпрос. Пари, пари, пари. Съгласна съм с комисията за възприятието, че по принцип е важно общественото благо, но искате държавите членки да извадят парите от джоба си. Някои държави членки се безпокоят за това, че няма откъде да намерят средствата. Може ли да кажете нещо повече за това? Как бихте отговорили на такива едни въпроси? Как върви дебата в съвет? Um, Ламберт Ламбертс ван Нистелрой. Ламбертс ван Благодаря. Благодаря, че можем да навлезем по-надълбоко. Какво се случи? От една страна имаме европейски семестър, имаме е, бюджетни съкръщения. До година ще е още по-трудно държавите членки да инвестират. Особено обществения бюджет. Инвестициите трябва да са в една година. Трудно е за обществените органи да инвестират дългосрочно. Важно, е, ако се инвестира в такива а, проекти да има възвръщаемост във времето, но е нужен дълъг период от време. Нужна е стабилна среда за тези инвестиции, за да може нещата да сработят. Виждам го в Нидерландия. Пазарът може да направи много, но е важно да има стабилност на условията. Трябва ли да се регламентира това в регламент? От една страна имате политика, европейски семестър – Имаме препоръки по държави, пап, пап, пап, пап, една след друга. Ако искаме инвестиции от държавите членки, това трябва да е економическа политика. Ако искаме интернет на нещата, ако искаме 4G да е навсякъде, имаме нужда от такива механизми. Трябва ли това да бъде записано в кодекс и след това чакаме да видим какво ще се случи? Или това е свързано с политика, която дава възможност на държавите да инвестират от бюджета. Ето тук стигаме до ролята на Съюза. Ако работим по този начин и не го свързваме с възможностите на държавите членки да финансират, няма ли разликите в Европа да станат по-големи? Ясно е, че трябва да има и наличност и хората могат да си го позволят, но идете в Гърция – и ще видите, че те не могат да инвестират. Или ще трябва да дойдат пари от EFSI или от някъде другаде, или от а, сектор някой друг. Тук ли му е мястото да се регламентира? Имаше коментар по този въпрос. Неутралността. Способите, които се използват техническа неутралност. Като говорихте, казахте, че сме стигнали прекалено дълго. Искам да чуя и другите. Ако изберем една технология, може би след няколко години ще излезе нещо друго, за което не знаем. Бихте ли коментирали? Малин Мици. Служа Мици. Благодаря, благодаря на ораторите за интересните представения. Ще се съсредоточа върху изискванията а, за хора с увреждания, както и а, акта или законодателството за достъпността. Каква е връзката между този акт и кодекса? В момента обсъждаме и двете в ИМКО, двете предложения – Дебатите се въртят около това дали да има разпоредби за достъпност, що се отнася до далекосъобщенията и в двата текста. Може ли комисията да ни каже нещо по въпроса и какви са намеренията, кое къде ще бъде разписано? Друг въпрос за господин Моледо. може да иска да отговори на първия въпрос, но имам и конкретен към него. Мерките, които се предлагат в кодекса, подходящи ли са те и трябва ли още нещо да се включи, за да стане този кодекс по-изчерпателен, що се отнася до комуникации и други услуги? Включая електронните услуги и услугите от спешен характер. Така може да се намали вододела, който разделя хората с увреждания от всички останали. Това са въпросите ми. Джулия Реда. Uh, Благодаря на всички оратори. Е, нещо от мен и след това въпрос. Взаимовръзката между кодекса и акта за достъпност е много важна. Много можем да правим за предоставянето на услуги и нашите правомощия за кодекса, но ако нямаме амбициозни цели по акта за достъпност, ще оголим фланга. И за това искам да подкрепя казаното от форума на хората с увреждания. Имам въпрос за функционален интернет достъп като термин и неговото определение. Експерта от чешкия регулатор говори по този въпрос. Виждам проблема. Не искаме да се даваме впечатлението, че функционалният интернет достъп покрива определени услуги, а не други. Трябва много да се внимава да не се създаде някакво отклонение от принципа на неутралността. Затова се питам, вместо да изброяваме конкретни услуги, няма ли да е по-добре да заложим основни принципи, като функционален интернет достъп, например, трябва да означава участие на хората в обществото, възможност да ползват е, държавни услуги и да го оставим на БРЕК да каже какво означава това, що се отнася до е, честота и широта на лентата. Да кажем, социални медии е прекалено общо. Затова ме безпокои факта, че определението на функционален интернет достъп може да се срочи само върху скоростта на сваляне, а не скоростта на качване в интернет, в зависимост от а, поведението на потребителя, това може да е важно. Не може ли европейския регулатор БЕРЕК да каже какво означава функционален интернет достъп, що се отнася до широчина на лентата? Благодаря, Мария Грапини. Благодаря. Прочетох внимателно съобщението на Европейската комисия за пресата. Имам въпрос към представителя на комисията и той е свързан с това съобщение за пресата. В началото казвате, че за да има увеличаване на свързаността, което е една от нашите цели, ще е необходимо следващото десетилетие да инвестираме 500 милиарда. И казвате, че има дефицит от 155 милиарда. Питам. Добре, ако започваме с това, че имаме дефицит, откъде ще дойдат парите? Може би ще свържем нещата с FC и въобще как ще решим въпроса с този дефицит? Започвате през съобщението с това, че няма да успеем да постигнем заложеното. Има представител на Фейсбук тук и ще се обърна към него. Комисията в съобщението, което цитирах по-рано, казва, че искаме по-безопасна среда за потребителите и справедливи правила за ползващите. Интернет. Фейсбук се използва много, онлайн среда. Получавам съобщение от гражданите, че Фейсбук е пълна трагедия. Клонират се акаунти, понякога не можеш да напишеш нещо на стената си, дори пък амо ли на чужда т.е. работи зле. Как ще гарантирате справедливи правила и как ще гарантираме сигурност? Това е вашия текст, не ви разбирам текста. Хората как ще го разберат? Хората са неудовлетворени. Okay, so I just want... Искам и аз да кажа няколко неща, свързани с финансирането. крайна сметка, кой ще плати, за да се стигне до най-отдалечените райони, където пазара не иска да инвестира. Ако приемем, че в крайна сметка бюджета ще го направим, то тогава ще има голям натиск от страна на 98% от хората, които имат интернет и казват, защо моето правителство, бюджета на моята държава трябва да се използват, за да платят на, за някой, който е избрал да живее някъде в много отдалечен селски район. Много национални регулатори казват, че трябва да има възможност или да има секторен фонд, който да покрие тези разходи, или да се плати от държавния бюджет и съответно да се прецени кое от двете. След това, ако има секторен фонд, кой ще го захранва този фонд? Това ще е различно, най-вероятно, от услугите, които се предоставят. Ако е много базова услугата, само гласова и базов интернет, няма да има видео, примерно, при поискване, защо у нези, които правят стриминг на видео, да плащат, след като не се ползва тяхната услуга? тъй като услугата не е достатъчно добра, за да носи тяхното съдържание. А ако пък е достатъчно силна, за да прокарва тяхното съдържание, трябва да и да плащат. Има ли такава възможност да се даде избор на държавите членки, за да преценят те, кога какво е подходящо в отделните сфери? т.е. зависимост от това дали става дума за селски район, отдалечен район или групи хора, които искат да изберат различни инструменти. Определени държави, членки са на такова становище на базата на практиката на техните регулатори. Кой ще започне да отговаря по минута на всеки? 8 минути са ни останали. 8 оратори. Госпожо председател, много въпроси бяха насочени към Европейската комисия, така че ще се опитам да поизмамя с времето, ако ми позволите. Но ще групирам нещата. Що се отнася до въпроса за финансирането на универсални услуги. Първо, какво финансираме? Ако финансираме най-вече достъпността, имаме конкурентни пазари, в държавите членки ние имаме такива, то тогава нуждата от а, субсидии ще бъде съвсем малка. Ние смятаме, че в тези случаи, където държавите членки биха могли да решат, че има нужда от субсидия, то това ще бъде сума, която въобще няма да се регистрира на радара на а, европейския семестър. Ако говорим за финансирането на разгръщането на мрежите, той тогава, професор Батура го каза в началото, до момента задълженията за такава универсална услуга не бяха достатъчно успешни. Това, което може обаче да се наблюдава, е, че има широка подкрепа в държавите членки, които развиват схеми за субсидиране на интернет в селските райони, като например в Обединеното кралство има такъв пример, който се радва на консенсус. Това е успешен проект. След това, кой трябва да внася, ако имаме секторен фонд, е нещо, което в крайна сметка ни води в тази посока, а тя е промяната на финансирането на фонда в зависимост от скоростта на нета би било голямо фискално предизвикателство за всички. След това, финансирането на мрежата зависи от естеството на мрежата. Господин Ван Нистерой говори за технологичната неутралност. Бихме искали да подчертаем, че ако се предвижда предоставяне на универсална услуга на определено фиксирано място, то тогава трябва да има технологична неутралност. Това не означава, че ще има оптично влакно или някакъв кабел, може да е wireless, може да е а, от а, сателит, може да е от местни мобилни оператори и така нататък. Една от причините, поради които сме отворили продължението малко в това отношение за мобилните услуги, се дължи точно на това разграниченията при ползване се разпадат вече и не са такива, каквито бяха. Въпросът за мрежовата неутралност, което е нещо съвсем различно от технологичната неутралност, несъмнено е, че не смятаме, че функционалния интернет достъп трябва да се ограничава за ползвателите до различните видове услуги, които са заложени в предложението. Чисто и просто създаваме един репер за минималната способност на мрежата, без да записваме спецификации, които може да устареят много бързо, както каза и депутатът. Има различни подходи да се реши това, но крайна сметка това, което е записано, показва, че теста е, че във всяка държава членка се взема репер, това, което за репер, това, което ползва голямата част от населението. И ако се вземе това за съответно мерило, то тогава може да има един динамичен стандарт, по който да се ползва интернет. В много държави членки ще има 30 мегабайта за секунда скоро, но за целите отвъд това, може да използваме универсален инструмент. Що се отнася до въпросите, свързани с кодекса и неговите разпоредби за хората с увреждания и акта за достъпност. Смятаме, че тези текстове се взаимодопълват. Ще обобщя в едри штрихи колегата от форума на хора с увреждане може би ще бъде по-точен, но най-общо казано, акта за достъпност залага технически стандарти, кодексът пък създава допълнителни задължения, като например, що се отнася до оборудването, което ще се използва и това дали то ще бъде достъпно чисто ценово. Двата елемента трябва да върват ръка за ръка, но както знаете, законодателството има срокове и много често не може паралелно да вървят а, в синхрон двата текста. Мисля, че доста време използвах, така че ще спра до тук. To... Аз ще ви помоля всичко това да ни го изпратите и в писмен вид, защото аз лично съм единствения член този парламент, който е работил а, по а, набиране на средства за изграждане на телекомуникационни фирми. И аз не ви разбирам. Казвате, ако само се финансира достъпността, то това трябва да бъде малка сума. Искам да видя математиката и да го разбера. Така че ще ви помоля това да ми го изпратите в писмен вид, за да се опитаме наистина да разберем нещата. Доста въпроса бях, въпроси бяха зададени за това дали ще плаща обществото и аз не разбирам как ще се случи това. Минавам нататък, другите Okay, thank you very much. Uh, just maybe two points. Uh, um, I believe that the... Благодаря, госпожо председател. Смятам, че е, функцията във връзка с е, достъп до интернет е, предполага достъпност, включително и в финансовия смисъл на думата. хората с специални нужди, хората с увреждания, е, трябва да имат възможност е, да получат достъп до интернет по същия начин, както и широката е, общественост. Да, много важен е въпроса за достъпността. Съгласен съм с професор Батура. Универсалните услуги не са най-подходящият така да се каже, пример за достъпност, особено когато става дума за оптичен кабел или фиб, опти, оптични влакна и така нататък. Но всичко това естествено е свързано с стремежа на Европейския съюз за достъпност на широколентовите технологии, така както това е записано в съобщенията на комисията в плана Юнкер и така нататък. Това означава, че че връзката на практика съществува, но Въпросът е, е как точно ще се е, е, финансира тази свързаност, така ли? Дали има и други коментари по въпроса? Да, благодаря. Не чак толкова много. Обръщайки съм към комисията, ще кажа, че Функционирането на интернет е понятие от съществуващата е, рамка. Е, да, съществува е, е, връзка, достъп е, до интернет, но същевременно в рамките на е, действащия регламент има и редица е, така, разпоредби, които все още чакат осъществяването си. Господин Мартин, да, има много-много аспекти в този въпрос, който задавате и ние работим по тях в рамките на политиката на електронните съобщения е, ще трябва да е, е, разчитаме най-вече на повече информация, за да можем да дадем отговор. От гледна точка на потребителските организации, ние също смятаме, че функционирането и функционалните е, страни не са е, е, дефинирани и не би трябвало в крайна сметка да се дефинират в директивата. Те са технически изисквания, които нямат място там. Ще изминат очевидно няколко години, докато се осъществят целите обществените средства, държавния бюджет, е, това е, е в крайна сметка източникът, на който се разчита. Това е, също смятам, че би трябвало да е безспорно. Когато говорим за универсална услуга. И Александър Моледо. Да, съществуват цифрови устройства, предназначени специално за хора с увреждания. Било то за гласови съобщения, за повиквания, за текстова и друга телефония. Е, съществува все още е, възможност за подобрение е, в тази сфера в рамките на предложението за кодекса има разпоредби, които според нас биха могли да бъдат подобрени. Въпросът във връзка с повикванията е, естествено е, е, обхваща цялостната размяна на съобщения. Контактите при е, спешните повиквания е, в, би трябвало да се осъществяват в реално време. Е, и е, е Що се отнася до е, акта за достъпност, е, ще кажа, че той е свързан най-вече с така, съобщението за достъпна Европа съществуват е, редица е, технически уточнения, които са е, включени най-вече в акта за достъпност. Госпожа Батура, откъде трябва да се вземат парите? Това е въпросът. И естествено как точно е, ще осъществим е, е, тази достъпност от финансова гледна точка, тази наличност от техническа гледна точка. Много важно е това, което комисията казва, да. Какво в крайна сметка ще решат политиците да подкрепят. Е, дали е, достъпността от финансова гледна точка, т.е. по-низки цени или е, техническата наличност, какви ще бъдат скоростите, ако говорим за интернет, 1 мегабита и така нататък. 20-30. Всичко това е политическо решение. Колко струва една универсална услуга? ние всъщност не знаем колко се изразходва за универсалните услуги към момента. И първото, което мога да кажа в този контекст е, че не всички държави е, членки са а, е, а, е, активирали а, техните а, схеми за финансиране условията по отношение на възстановяването на средствата, става дума за публични средства, са много рестриктивни. Така че много малка част от хората действително получават компенсации и възстановяване на тези средства. Испания е единствената страна, доколкото съм информирана, която последователно отчита разходите за универсални услуги, включително и е, широколентовите технологии. Предполагам, че разходите няма да са твърде големи, но първото, което трябва да се направи, са калкулациите. И Европейската комисия би трябвало да извърши едни такива приблизителни калкулации в рамките на изследванията, които възлага. Неутралността на мрежата във връзка с интернет достъпа и свързаността. Това е изключително важен въпрос. Вече казах, че е, функционалният достъп до интернет се определя на национално равнище е, преди всичко и затова е необходимо е, да гарантираме гъвкавост за държавите членки, които осигуряват достъпа до интернет. Но европейското равнище, Европейския съюз е, трябва да предостави методологията и насоките за работа на операторите. Принципи, насоки за начина по който ще се предоставят тези услуги и действията на операторите. Това би трябвало да се извърши от Европейския съюз. И така бих искал да преминем към втората част от нашата дискусия, от изслушването и да се спрем вече на правата на крайните е, ползватели, крайните потребители, ако щете. Е, нека да дадем първо думата на господин, на госпожа Калитам, е, която е, представлява е, Естонския е, център за спешни повиквания. И как е, в Естония се развиват между личностните електронни съобщения? Добър ден! Центъра за спешни повиквания в Естания е, е една организация, която е, осъществява е, и организира тези услуги в Естания. Но аз съм тук, е, за да говорим за е, АМЛ. Това е всъщност най важния проект, по който се работи в нашия център, откакто аз работя в него. Става дума за Advanced Mobile Location. Защо това локали... мобилно локализиране е толкова важно за нас? Защото една голяма част от повикванията се осъществяват с моби... мобилни телефони и спешните повиквания на а, набиращия номера на центъра или център, а, е, номера за спешни повиквания а, трябва да измине а, е, а, е, много километри а, от от е, мястото, на което се намира повикващия до е, центъра и след това е, съответно до следващият получател на повикването. Изключително важно е предварително да може да се установи местонахождението. Естония е, установи необходимостта от е, е, точно определене на местонахождението във връзка и с общоевропейския номер за спешни повиквания 112. И реши, че трябва да използва новите технологии в това отношение. Cell ID е метода за позициониране. За хората всъщност това е едно много лесно решение. То е, не се плаща, то се предоставя безплатно. Също време не става дума за приложение, което трябва да качите и също при закупуването на мобилния телефон е, тази функция се активира и вие можете е, да я ползвате. И в Естония, както и в Литва, в Австрия, в Обединеното кралство, в няколко държави е, членки в момента тази техническа възможност се тества Ние в Естония сме особено заинтересовани да развием една подобна функция и технология за предварително определяне на местоположението. Обикновено около 90% от е, е, е, повикванията са с локализация от 50 метра. Но става дума за Bluetooth или Е, на лявото изображение виждате, че нещата вече са много точно е, изобразени, когато става дума за по-малко от 50 метра. Когато е, деца се обаждат, ние виждаме да кажем, средата. Виждаме, че става дума за един периметър от около 100 метра. Разбираме, че става дума за деца, които са много разстроени, когато се обаждат. Но не мам... и в това състояние са не могат да ни кажат е, името на улицата или е, някакъв адрес, е, включително и електронен адрес, така че е, <clears throat> едно такова предварително локализиране е, или е, на е, мястото, от което се обажда е, човекът е много важно. И още нещо – Виждате отсветената в синьо среда. Тук става дума за радиовръзка повече от 9 Е, повече от километър и половина, да кажем в селски райони. Хората се нуждаят от е, помощ, е, понякога са закъсали на пътя. не винаги могат съвсем точно да определят мястото, на което се намират. Така че е, GPS е, връзката, е, радиовръзката може да ни помогне, но за момента това е възможно само в рамките на няколко и то малко метри. Да, ние смятаме, че когато става дума за е, технологии за локализиране, е, за определяне на местонахождението, е, да кажем в съображение 259 става дума е, за тях, е, трябва да се мисли именно за необходимостта от е, бързо е, осъществяване на тази цел. Ние междувременно направихме нашите изчисления и а, можем да кажем, че ако се а, а, реализират целите във връзка с а, проекта около а, телефона за а, спешни а, повиквания, за 10 години ще се спестят около 95 милиарда на евро. А, а ще се спасят е, много е, човешки живота. Така че ще живеем в една много по-сигурна и по-стабилна Европа. Благодаря ви. Много интересно съобщение. Да, благодаря ви. А сега нека да чуем нещо повече за е, съвета на потребителите в Дания. Благодаря, госпожо председател, дами и господа, членове на комисията ИНКО. След а, тази интересна и конкретна презентация бих искал да направя някои по-общи по характер коментари. Първо, Приветстваме инициативата на Европейската комисия да, да установи режими за защита на потребителите, специализирани по сектори. Това е ясно, ясно от нашите членски организации и от Европейското табло с показатели. Важно е да се предоставя хоризонтална защита на потребителите, но тя не би била достатъчна в този сектор. Това искам да кажа първо. Второ, смятаме, че първото, пълното хармонизиране на правилата на потребителите не би било добра идея, защото има големи разлики между държавите членки в тази област в, развиващ се пазара в различна степен в различните държави и ако постигнем пълна хармонизация, националните органи по-трудно ще могат да реагират на нови продукти, и иновативни разработки на пазара. На следващо място приветстваме разширяването на обхвата на далекосъобщенията, включващи е, цифровите комуникации, услуги over the top, включващи WhatsApp и Skype, защото по този начин, от гледна точка на сигурността на съобщенията и поверителността, ще има по-високи стандарти, гарантирани за потребителите на тези услуги. И накрая искам да се спра на нещо, което преди се обсъждаше, после остана малко на страна, но сега отново говорим за него. И то е функционирането на единния пазар при е, съобщения на далечно разстояние. И е, тук трябва да кажа, че много се радвам, че редица членове на Европейския парламент споделят нашето мнение и подписаха писмо по този въпрос миналата година. Сега, след като се обсъжда пакета, смятаме, че е подходящ момент да се разреши проблем, който засяга много потребители, били те богати или бедни, в една свързана Европа. Благодаря. And Кевин Мартин от Фейсбук има думата сега. Благодаря. Фейсбук също приветства идеята за хармонизирана рамка във всички държави членки. Харесват ни е, коментарите, с които можем да разберем техническите ограничения при различните видове услуги. Искаме да знаем каква е основната цел на регулацията тук. Обикновено има високи фиксирани разходи и е, наброй инфраструктурни участници доставчиците на инфраструктура трябва да опазват потребителите, но доставчиците на услуга нямат много контрол върху инфраструктурата. Потребителите могат да заличават онлайн приложения и следователно е, приложенията са в постоянна конкуренция за клиенти. Като цяло подкрепяме разумно и удачно регулиране, правещо разлика между съответните категории и даващо възможност на Фейсбук да, да се иновира. Разликата между електронните електронни комуникации, които са на базата на броя потребители и тяхната функционалност е много важна. Тази разлика трябва да е изключително важна в кодекса и той да има един пропорционален подход. Раз... Услугите на базата на конкретен номер са различни от независимите услуги. Тези, които са обвързани с конкретен номер, позволяват на потребителите да се обадят на който и да е навсякъде но независимите услуги не са свързани с мрежата на телефонията и не извършват премаршрутиране. Ако се поиска телефонен номер, то се използва като идентификатор, нещо като паспорт или номер за социално осигуряване много, в много случаи много изисквания няма да са приложими за е, услугите, не обвързани с конкретен номер и това трябва да се има предвид при регулацията. Онлайн услугите зависят от мрежите от доставчици на онлайн инфраструктура. Те не използват конкретния номер. Накрая, позволете няколко думи за достъп до спешни услуги. Способността на хората да получат помощ спешно е изключително важен въпрос. Аз много съм работил по този въпрос като председател на Федералната комисия за далеко съобщения. Това позв... Далеко съобщенията позволяват комуникация на лицата в е, моменти на спешна нужда. Затова тези услуги трябва да са надежни и налични постоянни. Достъпа до номер 112 тук предполага много ясно локализиране на лицето, което се обажда. Локализирането важно от две гледни точки. Първо, екипа за първоначална реакция трябва да много бързо да може да изпрати екип на място, но на второ място трябва да се знае местоположението, за да може да се е, проследи точно откъде идва обаждането и да се премаршрутира. Това позволява автоматична връзка до съответния доставчик на услугата когато се получава постоянна информация за местонахождението, може да се направи бърза връзка с местата за сигурност. Днес нямаме достатъчно добър достъп до местата за безопасност. Както се казва, информацията от данни от Wi-Fi или GPS може значително да подобри информацията подавана от мрежата но тя не е толкова надежна, колкото тази подавана от мрежата, защото точността на информацията зависи от връзката с интернет, а може и да е повлияна от последното влизане в безжичен интернет. Тя зависи от това и дали потребителя е разрешил локализиране на съответното устройство, нещо, което не става автоматично. И накрая някои екипи за бърза реакция не могат, не са оборудвани, за да получават сигнали от нови устройства. Те ще трябва да инвестират в нови технологии. Фейсбук си дава сметка, че в бъдеще технологиите ще продължат да се развиват и трябва да продължим да разглеждаме как тези технологични услуги могат да се предоставят и подобряват, както обясниха и останалите паналисти. Накрая подкрепяме подход, който е, дава възможност на участниците на пазара за иновации. Благодаря ви. Interesting. When I pick my handset up. Интересно. Ако използвам телефона си, за да се обадя на сина си с приложението за чат на Фейсбук, тук почти няма разлика меж, в обаждането между това дали използвам приложението на Фейсбук или стандартния телефон. Знам, че има и други приложения, като WhatsApp, Skype, но сега думата има представителя на Orange. Orange is less supportive of provisions on service regulation. Orange подкрепя не толкова разпоредбите за тези разпоредби, колкото други части от кодекса. Това включва между личностната комуникация и третата категория услуги. Трябва да се уточни, че третата категория обхваща само услуги за предаване, и не включва услуги, които можем да определим като междуличностно общуване или услуги от информационното общество, които се уреждат от директивата за електронната директива, е, търговия. А, следователно, имаме ясно разпределени категории, трябва да има ясни задължения и защита за потребителите и се избегва, избягва нарушението на функционирането на пазара. Освен това, както се предлага в кодекса, трябва да имаме хармонизиране в Европа за подкрепене на единния пазар. Задълженията на крайните потребители трябва да се отнасят до междуличностните съобщения. В предложението в членове между 95 и 100 трябва да се обърне повече внимание. Те са на принципа по-малкото е повече. Комисията е, оценява приложимостта а, на предложението за предоставяне на, на параметри за латентност и за отделяне на ценовите елементи от пакетите. А, предложенията, разпоредбите за свичинг не са достатъчно добре уредени, защото те трябва да се контролират на 100% от получаващия оператор, без да има намеса с предаващия оператор. Обединенията или бандалите са предмет на конкретни разпоредби, но една обща разпоредба за промяна на коли или на кредит с далеко съобщнителна услуга не би била удачна. Ориндж призовава тази разпоредба да бъде преоценена, да се вземе предвид регламента за отворения интернет и правото в областта на потребителите, за да се предостави по-добър анализ за крайните потребители и доставчиците. Благодаря. Сега ще чуем Андей Мали от чешки регулатор. Отново благодаря. Относно защитата на потребителите, това със сигурност е един от стълбовете на регулаторната рамка. Ефективната защита на потребителите е свързана и с една здравословна конкуренция. Ще ви дам пример за това. Но първо, пълното хармонизиране на правилата за, потребители, за защита на потребителите може да не са от интерес за потребителите. В някои държави членки има добра конкуренция на всички пазари, включително мобилни данни. Това са скандинавски държави, Австрия, Полша и други. Но, разбира се, има и пазари с значителна степен на ощетяване на потребителите за което се предприемат контрамерки и за, унези държави, и за тези държави членки пълната хармонизация може да доведе до по-ниска защита. Например, в Чешката република има такса от 20% от месечната такса в края на договора. Дали ще можем да запазим тази такса, не съм сигурен. Кодекса за електронните съобщения ще е една директива тук, така че ако им искаме да постигнем пълна хармонизация, трябва да изберем регламента, не директива. Освен това, в кодекса се съдържат някои разпоредби за защита за потребление. Например, при промени в договора, крайният потребител не може да преоткрати договора, ако промените са само от полза за крайния потребител. Тази разпоредба дава възможност да се реши какво е от полза и това не е ясно. И мога да кажа от опит, че ползата от гледна точка на е, доставчика и от гледна точка на потребителя може да са съвсем различни неща. И да се даде на доставчика правото да реши какво е от полза за потребителя и какво не е, е опасно. За жалост сега в чешкия закон е записано, че потребителя може да е уведомен и да прекрати договора си, само ако има значителна промяна в договора, който да е в ущърп за крайния потребител. А, този закон е от 2014 година и е, се отрази пряко на конкуренцията. Например, през 2014 година 75 е, хиляди е, внесени номера имаше, 500 хиляди бяха те след това, а сега са нам още по-малко и това се дължи на тази единствена разпоредба, прията в закона. Така че, според мен, тя е и в противоречие с настоящата директива за универсална услуга, така че комисията трябва да положи по повече усилия за изпълнението на директивите, които са прияти. Също така в частта за защитата на потребителите има някои по-дребни неща. В някои, е, на някои в някои места се обхващат само потребителите, в други малки и средни предприятия, независими също така не се обхващат, а трябва. Ще спра до тук, след което ще дам думата на следващия оратор. За последно ще дам думата на комисията, преди да чуем останалите. Комисията рядко всъщност има последната дума. Благодаря, госпожо председател, за възможността да се изкажа. Няма да ви представям всички слайдове по-отделно. Ще ги сложа, за да имате един образ който иллюстрира, без да навлизаме в подробности, един, една от целите ни в предложението. Като цяло, трите, три са основните цели. Едната е да се даде сигурност във вътрешния пазар за в услугите за крайните потребители където все още има неясноти. Е, и тук има голям потенциал за разширяване на мащаба, включително на континентално ниво. Затова тук е, сме искали да постигнем гъвкаво пълно хармонизиране. Гъвкаво, защото говорим за интерактивност тук има голяма степен на интерактивност и държавите членки все още имат а, възможност да избират точно как ще изпълняват, но установяваме общи стандарти, които един ден, евентуално, а, общо европейските доставчици на услуги трябва да спазват. Втора цел е да се адаптират и усъвременят съществуващите правила – Многократно сме установявали правила, където има припокриване с хоризонталните правила за защита на потребителите. Опитали сме да оптимизираме работата тук. Също в редица области е необходимо да се адаптират значително конкретни секторни правила – и така да се отразят общите тенденции в сферата на разрешаването на спорове, например, и е така да се от е, отрази все по-голямата значимост за бъндала, за обединенията. Тук е, ще има разпоредби за приложимостта на правилата. Е, в настоящите правила имаше правна несигурност, което осложнява живота на далеко на съобщителните оператори. Достъпа до интернет се засилва. Преносимостта на номерата също е важна. Но тя идва и с допълнителни разходи. Лесният пренос на достъп до интернет е нещо много важно за потребители, за да може, ако искат потребителите лесно да могат да се прехвърлят на друг доставчик, а, доставчик ако не са доволни. Затова актуализираме правилата. Също искахме да актуализираме и обхвата на тези правила – Виждате една таблица, която е нечетима поради дребния шрифт. Искахме да дефинираме категориите услуги съобщения съгласно съответните инструменти, все по-голямото използване на интернет, междуличностните приложения и услуги от различни видове, както и сигналите. След и така да адаптираме обхвата на правилата за крайните потребители съгласно функционалния критерий. Критерия за функционалността. Даваме си сметка, че е, е се признава значението е, на достъпа до интернет но в съвета и в гражданското общество в момента се обсъждат две много важни неща в тази връзка. Едното са услугите за предаване, въпрос, който вече беше поставен. Ако погледнете таблицата, това е област в последната най-дясна колона и там има разлики в приложимите правила. Другия въпрос, който много се обсъжда, е разлика, която Кевин Мартин коментира. Броя независими услуги и е, зависимите услуги, обвързани с номера. Даваме си сметка, че има вододел тук, е, има различни е, характеристики на тези услуги и е важно да се прави тази разлика, за да не се обхваща е, всякакви услуги в регламента, които са все по-различни от е, традиционните далеко съобщителни услуги. Готови сме да разгледаме тези въпроси подробно, да видим как се разпределят и отговорностите до тук и за да постигнем цялостен баланс, не бива да забравяме, че ако не направим такава разлика, ще се постави по-бинарния въпрос дали крайния потребител, защитата на крайния потребител се прилага за дадена услуга. Uh, uh, Още две неща ще добавя, а може би дори три. Що се отнася до откриване на обаждащия се, когато става дума за обаждане по спешност – това е свързано с работата ни по номер 122 с държавите членки. Много ясен сигнал изпращаме в текста за това колко е важна тази система, която се е споменала госпожа там. Създават се също така инструменти за технически стандарти, когато обаче пазарът е готов. Пазарът тогава не беше достатъчно готов, чисто технологически, когато подготвяхме предложението. Още нещо искам да кажа. Разбирам казаното от колегата от Чехия. за възприятието на крайния потребител, за това, кое според него го ощетява и кое не, когато има промяна в договора. Операторът не може да го прецени това. В крайна сметка компетентният орган е този, който ще прецени дали има нанесена щета от тази промяна и дали тя е от тази промяна е от полза само за крайния потребител или не. Това не е коментар по настоящото чешко право, просто е коментар. И накрая за а, обажданията на дълго разстояние, на голямо разстояние. А, Прегледали сме това в своето предложение. Когато правихме предложението, е, мислихме за това, че ако погледнем 3 години напред и видим, че смартфоните ще се ползват все повече, възможността за фиксиран интернет, то също дава възможност за много комуникации. А виждате, че и традиционните оператори реагират ценово на тези възможности Та, този проблем постоянно изчезва. Замираме се в законодателен процес, виждате как постепенно този проблем изчезва, докато ние подготвяме законодателството. Иска ли някой от депутатите да дам други примери, основани на номера или не, ОТТ, Microsoft са тук също. Искате ли да чуете други ОТТ? Аз нещо общо искам да кажа. Доколкото разбирам, има пряка връзка между определенията в кодекса. Възможно ли е да се зададе въпрос сега? Yes, other... Може би другите оратори да вземат думата. Дамата от Microsoft. Мисля, че тя ще говори за ОТТ като скайп. Thank you. Thank you very much. And I... Благодаря. Благодаря ви за тази възможност да се изкажа. Искам да кажа, както казваше господин Ван Нистелрой, има ясна връзка между определенията и разпоредбата те, които обсъждаме за защита на потребителя. Услугите Skype на Microsoft е, попадат в различните стълбове, имайки предвид предложението на комисията по-настоящем. Така че имаме услуги, които се основават на номер, двупосочни, Имаме услуги, които са еднопосочни, отново почиващи върху номера, и трети, които не са свързани с определен телефонен номер. При Skype имаме услуга за потребител, голямата част от вас най-вероятно са запознати. там услугата не е свързана с телефонен номер, но се дава възможност за обаждане на PSTN или обратното. 14 държави членки има възможност да имаш номер и да бъдеш потърсен по интернет по скайп. Разбирам Оринч. Те казват, че трябва да има хармонизация. Разбирам и Фейсбук, които казват, че има разлика между услугите, които зависят от телефонен номер и тези, които не зависят от такъв. Еднопосочни телефонни номера са нещо като пресечна точка между двете. Имаме нужда от закрила на потребителите, наистина. Господин Уилър е много гъвкав и той разглежда нещата ред по ред, за да види дали задълженията, които са предложени, преносимостта на номерата. Нямам нищо против да бъде записано това, за да може да бъдат пренасени номерата. разпо... предоставянето на услуги с еднопосочен телефонен номер биха могли да се прилагат, като например записване на приходите по PSTN, нотифициране на такива обаждания PSTN, но има пък други, които не смятаме, че са смислени, като например качеството на услугата, където ние разчитаме на достъпа до интернет за да предоставим тази услуга. Продължителност на договора, прекратяване на договора. Това не е задължително, задължителна страна на ОТТ, т.е. може да преминеш към друг, ако не ти харесва доставчика на ОТТ. Всичко това е включено в хоризонталните права за защита на потребителите и според мен не са нужни за тези услуги. Иска ни се вие да погледнете всяко едно, а, всяка една разпоредба и да видите дали тя има смисъл за конкретната услуга. С удоволствие ще работим с вас. Благодаря. Депутати и други искат ли да се изкажат? Джулия, Дита. Добре, Джулия и Дита. Да, имам два въпроса към мрежата за спешни повиквания в Естония. Решението, което предоставяте, е с безплатен софтуер. Ако има нов провайдер, който иска да го използва, иска да участва в тази услуга? Има ли някакви разходи този нов доставчик, който иска да се включи? Втория въпрос към повечето от ораторите. Ако разбирам комисията правилно, когато са включени независимите от номер услуги, говорим за прекратяване на договора и поверителната комуникация. По принцип сме съгласни, че трябва да има такива задължения. Питам се обаче дали, тъй като паралелно говорим за договорите, за цифрови договори от а, ди, Генерална дирекция JUST, електронната комуникация е изключена от предложението за цифровото съдържание. Старото определение, което разбирам, няма да включва е, услугите, независещи от номер. Настоящия текст тук е записан срок от 12 месеца за прекратяване. Ако включим тези независими услуги и само е, запишем 24 месеца като срок за прекратяване, няма ли това да намали защитата на потребителите? Това е въпрос, който е свързан и с пълната хармонизация. Напълно съм съгласна че не трябва да занижаваме нивото на защита на потребителите. Това ще бъде много полезно, ако имате такива примери, като чешкия пример, на конкретни разпоредби за крайния потребител, които биха могли да пострадат от тази хармонизация, тъй като са по-високи от предложението. Това е чудесно, за да не пропускаме нищо. Дита Шаранцова благодаря. Два въпроса имам. Има различни компетентности ИМКО и ИТРЕ като парламентарни комисии. Що се отнася до крайните потребители? Това, което не е включено при нас, е сигурността. Това е член 40. Така че въпросът ми е към а, колегата от Фейсбук. Силно знаете какво се случва в Итре, ако докладът остане такъв какъвто е, ако не претърпи изменения, това ще означава, че вашата услуга а, не само ще трябва да бъде сигурна, но и може да има задължение да оставите задна врата за държавните служби за сигурност на държавите членки, т.е. да имат те достъп до тази сигурна комуникация. Какво въздействие ще окаже това върху услугата, която предоставяте? Вторият ми въпрос е към колегата от Естония. Искам да й благодаря за представянето. Беше много интересно. За съжаление, не всички имаме вашата система, която имате в Естония. Що се отнася до номер 112? В Белгия, например, изпращането на текстови съобщения изисква предварителна регистрация, за да получиш помощ от 112. Това, което прави предложението е, че в зависимост от тълкованието на държавата членка, това може да се сметне за изискване, тази услуга да бъде отворена за всички. Смятате ли, че това е добър подход или не? Мали Меци. Thank you, Madam Chair. Um, I also have two questions. Um, I must say I'm rather impressed with the... Благодаря, имам няколко въпроса. Много ми бе интересно това, което обясни госпожа там, но не виждам как това ще се приложи всички държави членки. Има ли технически проблеми там, където има множествени центрове за разпределение, а не един единствен? и има ли решение, ако има такива проблеми. Това е въпроса за госпожа Там. Що се отнася до комисията? Разбира се, може да се избере хармонизация на защитата на потребителите, но знаем, че пазарите на далекосъобщенията са особени и те са в националната компетентност и често отговарят на потребностите на националните пазари. Анализирали ли сте съществуващите разпоредби за защита на потребителите в отделните държави членки и по-специално дали отиват отвъд това, което залагаме, ще бъдат ли занижени критериите за защита на потребителите с този текст? Благодаря. I guess my biggest issue on this is how do we... Това е и моят проблем. Как да обясним на хората, които представляваме, какво правим тук, особено, що се отнася до правата на крайния потребител? Тази инициатива цели следното. Преди да подпишеш договор, да имаш яснота какво пише в този договор, да можеш лесно да сравняваш договори, да е лесно да прекратяваш договори и да можеш да преминеш към друг оператор, ако искаш, и да има прозрачност за това, ако има някакви допълнения към договора ти, какви са те, също така да има ясно по, е, послание с ползата за потребителя. Казахте нещо много интересно от Берек. Казахте, че не трябва да има е, максимална хармонизация, тъй като пазарът е много динамичен и много често държавите членки искат да поемат своя инициатива, за да помогнат на потребителите. Да, и аз така мисля, тъй като пазарът е динамичен. Това беше основното. И бърз въпрос за EML. Работи ли само на Android или може би работи на iPhone и ако не работи, защо не работи? Занимавахме се с електронното обаждане от автомобили. Хората се притесняват, че някой ги следи. Как мога да знам, че ще бъда следена само по време на обаждане за оказване на спешна помощ, а и след това няма да бъде следена, когато се разхождаме ежедневно. Да, информацията, която получихме, води до два въпроса. Първият е към представителите на Берек. Е, вие казахте, нещо за трансграничната комуникация. Може ли цифри да ни предоставите? Голям ли е проблема? Чух, че тези разходи падат. Та може ли малко по-точно да ни представите проблема? След това към Естония. Може ли на хартия да ни ги дадете? И следващия въпрос, който вече започнах е за определенията. Говорихте за електронни потребителски услуги. Може ли да, нужно ли е въобще да привнасяме комуникацията между два уреда а, тук? Прекалено голяма е тази тежест. Може би не е нужно в този регламент да се включи. Знам, че става дума за определение, но от Ориндж и от другите, които се изказаха, установих, че има подкрепа това да бъде извън приложното поле. Може ли някой от другите да каже нещо по въпроса? Ще започна с Мартин и после поред, но трябва да приключим до 5 часа, така че съвсем накратко. Да, съвсем Кратък беше въпроса. Не исках да шокирам вашата комисия с цифри, но нека кажа, че средно международното обаждане е 16 евроцента на минута, докато при мобилните е 1,14 евроцента, което дава 5000% печалба. Международен СМС малко по-малко, само 1000% тъй като националният е 2,2 цента, а средният международен е 24 цента. Така че огромна е разликата в цените. Това е от юли 2016 година. Съвсем накратко, по част от въпросите. Първият въпрос, госпожо председател, беше вашия въпрос към, за другите ОТТ. Те подкрепят а, разликите, които правим. Въпросът е дали става дума за двупосочни или еднопосочни номера. Това трябва да се разгледа. И също така има някои други разпоредби. Част от тях са смислени за онези, които ползват номера, като преносимостта на номерата и така нататък. Та мисля, че разпоредбите са сходни. След това задната врата, която се даде на разузнавателните служби за комуникация, нашето криптиране е, държи да защити информацията на гражданите. Това е много важно за економиката, за обществото и е част от защита на потребителите срещу онези, които искат да се възползват от личната ти информация, за да ти навредят. Смятаме, че в Фейсбук няма място за тероризъм. Ние си сътрудничим по надлежен начин с съответните служби криптирането е много важно и залагането на така наречената задна врата може да попречи на цялостното криптиране и да урони защитата на потребителите. Мога да ви изпратя информация в писмен вид по-късно. Благодаря. Ще допълня нещо по два въпроса. Третата категория електронна комуникация – говорим за услугите по предаване, това са услуги, които са услуги в сферата на информационното общество. И те не са предавателни услуги. Те трябва да бъдат извадени от тази категория и по-специално приложенията end-to-end. И трябва да следваме функционалният подход – всяка услуга за информационното общество трябва да бъде управлявана независимо от начина, по един и същи начин, независимо от това, а, как се предоставя. Що се отнася до пълната хармонизация, ние подкрепяме пълната хармонизация, но гъвкава такава. Разбирам примерът, примера, извинете, а, който бе даден по-рано, Когато имаме напълно хармонизиран свят, крайният потребител, например в Чешката република, ще е по-добре защитен, отколкото при настоящото национално законодателство. Тоест не виждам защо пълната хармонизация е, означава занижаване. Напротив, аз мисля, че това е завишаване. Искате ли да кажете, госпожо, там нещо по въпросите, които ви бяха зададени? Да, благодаря. На сега нашето приложение работи само с Android. Това не ни харесва. Не работи с операционната технология на iPhone. Но се надяваме един ден да е възможно да се получи точното местоположение и с iPhone. Що се отнася до личното пространство и личните данни? Точното установяване къде се намирате се активира само когато наберете този номер. Когато ние се обаждаме обратно на същото лице, ние не получаваме точно къде се намира той. Само когато той се обажда. Т.е. когато някой набира 112 а, или другите спешни номера. Имаше въпрос дали други операционни системи и техни ползватели трябва да правят инвестиции, ако искат да разработва такава услуга. Аз не съм точният човек, да ви, който може да ви отговори, тъй като Google направи това за Android и инвестицията е тяхна. Ние не сме давали пари. Услугата 112 с СМС. В Естония тази услуга също изисква предварителна регистрация но следим всички СМС-и, които получаваме. Основно това е услуга за хора с увреждания в говора или слуха. Ако хората могат да говорят, винаги е по-добре да говорят, отколкото да изпратят СМС тъй като е по-бързо, получава се информацията по-бързо. When, when there are more... Що се отнася до разгръщането, дали да има един център или повече, не смятам, че би било по-трудно, ако има повече центрове. Защото, ако има воля, всичко ще стане, тъй като технически това не е сложно ако има повече центрове. В Естония обажданията 112 се получават на 4 различни места, но и на всички от тях има такова установяване на а, мястото, къде се намира лицето. Добре, приключвам. Може в писмен вид, ако някой иска повече информация, ораторите ви я предоставят, иначе няма да имаме време за заседанието тази днес след обяд. На всички много благодаря за коментарите, благодаря на докладчика за това, че ни събра. Благодаря ти, Дита. Благодаря на всички ви. Благодаря. We'll to, um, Само да се преустроим, за да си тръгнат гостите или онези, които си тръгват и продължаваме. Благодаря ви. Госпожи и господа, е, следващата точка от дневния ред е, е докладът по собствена инициатива на Марлена Мици за е, европейските стандарти. Давам думата на докладчика. Все още е доста шумно в залата. Много моля, тъй като аз съм председател, Мога да въведа ново правило. Онези, които говорят, след като аз вече съм обявила откриването на заседанието и а, просто няма да получават повече време за изказвания. Ето. Да, благодаря много. Ето, че имаше ефект. Да, става дума за доклад, свързан с е, измененията е, е, по отношение на европейските стандарти. Е, имаше едно съобщение на Комисията за европейски стандарти за 21 век. Е, е, подготвили сме съответните изменения във връзка с е, европейската стандартизационна система и е, аз съм сигурна, че с тези изменения ние ще можем да подобрим тази система. Опитваме се с този доклад да допринесем за дискусията, която парламентът предстои да проведе във връзка с инициативата, във връзка с европейската стандартизация, европейските стандартизационни услуги и съобщението на Комисията за европейски стандарти за 21 век правомощията на нашата комисия са безспорни. Е, е, някои от е, измененията се наложиха просто защото на текстовете излизат от обхвата. Освен това, в така, текстовете на комисията се говори за е, повече или по-малко задължителен характер на е, е, стандартите в някои от измененията, които са внесени от колегите. също има такъв нюанс. пренебрегнала съм задължителния характер на стандарта, защото стандарта априори е нещо доброволно. Ние трябва да се споразумеем помежду си. Е, става дума за е, доброволни инструменти, които ние желаем обаче да прилагаме по един прозрачен и е, по възможност всеобхватен начин, за да подкрепим развитието на економиката, на промишлеността, на политиката в тази сфера Европейската е, е, е, стандартизационна система в глобалния свят. Естествено, ние бихме искали европейската система да играе по-съществена роля на глобално равнище. Но трябва да се съобразяваме с редица аспекти, особено тези, които а, имат пряко влияние върху а, европейските граждани, върху начина им на живот. А, когато говорим за глобални стандарти, е, естествено те са много важни, но също времено трябва да имаме предвид е, е, и различията между държавите членки в Европейския съюз и различните скорости, с които се движим в тази сфера. Приложение 3 Относно организациите е, е, потребителски, е, за околната среда, синдикални организации също са обект на много изменения, но аз пледирам към всички вас, не подкрепайте тези изменения, тъй като те очевидно се отнасят до други сфери на политиката подкрепата и тясното сътрудничество с промишлеността, с заинтересованите страни, особено тези, които са свързани с сигурността с, на хората, с безопасността, са изключително важни. Правото на становище в приложение 3 вече е на лице и не би трябвало да по никакъв начин да го подкопаваме. Напомням това на авторите на съответните изменения. И освен това има и редица други изменения, които са свързани с а, изследванията, с а, а, е, е, проучвателната дейност в тази сфера. Естествено, е, това е също съществен момент, но ще обърна особено внимание на една друга група въпроси, което се отнася най-вече до лицензирането. И това са по-скоро примери за стандарти. Качеството на бизнес моделите и лицензионните решения са на лице, да, те съществуват, но не би трябвало да а, а, противопоставяме единия модел на другия. А, има и а, специални анализи по тази тема, които а, описват а, предимствата и недостатъците на единия модел или на другия. Споменавам това, тъй като има немалко изменения по тази тема. Трябва естествено да се съобразяваме и с мнението и вижданията на други заинтересовани страни, на предприятията. Опитали сме се да го направим заедно с докладчиците в Сянка, на които благодаря много, тъй като работихме в, добро, в дух на добро сътрудничество и е, независимо от това, че много често не сме били на едно и също мнение, мисля, че се установи дух на добро взаимодействие. И така, в четвъртък сутринта ще продължим с следващото заседание на докладчиците в Сянка и ще разгледаме отново измененията. Благодаря на докладчика за оценката на измененията, които са внесли. Що се отнася до основната концепция за стандартите, ние постигнахме е, съгласие. Е, докладът е изключително важен. Е, той ни дава възможност да обменим мнения по бъдещето на стандартите в диалога с комисията. Що се отнася до измененията, аз съм убедена, че европейската е, стандартизационна система трябва да гарантира е, правилното е, действие на единния пазар и да засили конкурентноспособността на европейската промишленост. По тази причина се спрях на внесените от мен изменения на бъдещото на европейските стандарти. По-късни ния преглед ще трябва да се опита да направи още по-стабилна системата в бъдеще някои от е, е, недобре обмислените изменения, които се предлагат, е, биха могли да подкопаят системата, а тя имаме преди действащата система. Целта е именно обратното да я подобрим. Естествено, че би трябвало да се търси е, тясно сътрудничество с стандартизационните организации на национално равнище. Чухме вече, че стандартите са доброволен елемент е, е, Доколкото има а, активни и неактивни организации в тази сфера, а, бих могла да се съглася с това, но а, националните стандартизационни органи действително действат много активно и а, се стремят към стабилност в бъдеще. Заинтересованите страни би трябвало да се включат в а, обсъждането така че да се постигне една широка публична дискусия. И това ще допринесе за практическото прилагане на стандартите. Онези, които използват стандартите, ще имат възможност да го направят в много по-голяма степен и в много повече сфери. В сферата на услугите е, наблюдаваме нарастваща либерализация и същевременно е, установяваме необходимостта от стандартизация и в тази сфера, особено когато става дума за трансгранични услуги. Ако успеем действително е, да постигнем добро решение по отношение на стандартизацията, тогава неблагоприятните ефекти, които наблюдаваме по отношение на трансграничното предоставяне на услуги, ще бъдат намалени. Стандартите могат да бъдат движеща сила за економическия растеж днес и утре в бъдеще, а това означава, че трябва да си сътрудничим с нашите партньори и е, би трябвало да е, предоставим повече стимули за участие и присъединяваме към стандартите. Имам предвид и е, информационните и компютърните технологии. честни, е, е, разумни е, услуги, недискриминационни услуги в рамките на една система, която се характеризира с тези качества. Ето това е стремежът и трябва много спешно да решим въпроса за стандартизацията, за стандарти, които насърчават иновацията, а не я спират, ни пречат. тогава а, а, ще можем да постигнем естествено и а, баланса а, между търсене и а, предлагане и използване. Струва ми се, че е, това ще покаже именно силата и е, положителния ефект на стандартизацията. Да, е, благодаря. Аз съм докладчик от моята група ЕКАРЕ. Това е тема, която се политизира. Комисията не се е спряла точно на съдържанието на стандартите и на стандартизацията като такива но същевременно е посочила много голем, голямото влияние на стандартите върху развитието на промишлеността, на пазара, на економиката и естествено ролята на промишлеността е от фундаментално значение за економиката и за пазара. Обич така да се каже, общоприятите модели е, в областта на стандартизацията в момента действат добре. Е, трябва да признаем, че е, тези, които съществуват, не са лоши, трябва да се стараем да ги подобряваме, естествено, и да подкрепяме инициативата в това отношение трябва да се присъединят и е, да се приобщат заинтересованите страни, най-вече в рамките на националния принос. А, е, да. Френд е комплексна тема. Вие признавате, че са възможни и свободни модели. Е, това е, така да се каже, първоначалния е, проект за компромиси. Но естествено трябва да се обърне внимание на е, така, потенциала, който се крие в стандартите, е, като движеща сила, като начин да се насърчи растежа и не само в европейски контекст, но и в глобален контекст. Измененията 1.4.3.1.4.4 всъщност насочват вниманието най-вече към взаимоотношенията между различните страни, някои разлики и желанието да насърчим глобалните стандарти. По компромис 7 е, бих казала, че той е много добър, но ми се ми струва, че можем да уточним, да изясним, че стандартите е, са в състояние винаги да осигурят е, съответствие с е, европейските изисквания и е, е, там, където е, е това е подходящо и уместно, естествено. Компромис 10 задължителното представителство на заинтересованите е, страни. Аз е, смятам, че задължително не е подходящата дума тук. Там, където е необходимо или където е уместно. Да, ще трябва да се попреработи и текста по компромис 11, 18, 19, според мен също могат да се пипнат, макар че посоката е абсолютно правилна. Много ме съжалявам, че не мога да присъствам на следващото заседание, но може би е, ще е, установим контакт вече в писмена форма и това ще бъде много полезно. Джулия. Рида. Да. Благодаря на докладчика, благодаря за компромисите. Е, моята група е, представи е, няколко изменения, най-вече за да се избегне фрагментаризацията в областта на интернет на нещата. Това е особено важно за малките предприятия. Образеца за декларация не е съвсем е, изяснен. Тук ще трябва да се поработи още. Е, има определени е, е, групи от стандарти, като например е, Open Standard, отворените, откритите стандарти, но е, ние нямаме дефиниция за това понятие. Е, би трябвало да. Е, е, се споразумеем първо за дефиницията. Обединеното кралство има такава дефиниция и тя според мен е много добра, мога да я препоръчам. Не си струва е, да споменаваме е, на толкова много места в текста тези открити стандарти или отворени стандарти, без да определяме понятието. Да, така само в рамките на е, някакви е, е, рамкови условия не можем да определим е, е, лицензирането. Ще трябва да имаме предвид, е, че е, лицензион, лицензионните схеми е, е, всъщност са в противоречие с системата за отворените е, източници. Така че трябва да помислим по въпроса какво ще подберем и как ще осъществим именно тези, този баланс, към който се стремим. Особено по отношение на схемите. В момента, в който вече на международно равнище е, има постигнато споразумение за стандарт, е, как ще става одобряването му? Европейските стандарти казваме ние, би трябвало да така, намерят приложение на глобално равнище, но и също времено има и други стандарти извън е, е, е, Европа, които се приемат и биха могли да обогатят стандартизационната среда в Европа. Благодаря. Thank you very much. Джулия Реда. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за отличния първи, първа редакция на компромисните изменения. Ще направя няколко по-общи коментара и някои по-първоначални коментари по компромисите. Първо, за нас е важно да се подчертае, че стандартите трябва да са в полза и на социални цели, като социално приобщаване, например. А по отношение на различните бизнес модели, да, има такива. Отворените източници са един различен бизнес модел. И целта ни не е да посочваме отворените източници като единствения възможен бизнес модел, а по-скоро да имаме гаранции за други бизнес модели, сред които и отворените източници. По принципа Friend, с удоволствие можем да предоставим доста... допълнителни проучвания, освен това споменато от госпожа Кайлас, за да се възстанови доверието в режима Френд, стандар... организациите, определящи стандартите, трябва много добре да дефинират Френд и също така преговорите за тази дефиниция да се водят в прозрачност, като се опазват установелите бизнес модели. Лицензиране без изплащане на приходи е изключително важно за оформеното правителство и отговорното разходване на публични инвестиции. От една страна искаме да се признаят отворените стандарти, а от друга искаме уточнение, че условията за френд и значението, което комисията влага в този термин, включва безплатното предоставяне. Можем да подкрепим много компромисни изменения. Ще спомена у нези от тях, по които още трябва да се работи. Компромис 9 и споменаването на търговски споразумения не ни удовлетворява. Компромис 18, тук не сме много сигурни а, какво се има предвид под френд, но с коментарите, които вече направих, съм убедена, че ще стигнем до текст приемлив за нас. Компромис 21. Изменение за заличаване на втората част не е взето предвид. Компромис 28. Тук ни притеснява държавната намеса в органите, определящи стандартите. И накрая компромис 31 е нещо, което не смятаме, че подобрява първоначалния доклад, но с изключение на тези компромиси, много от останалите компромиси ни удовлетворяват и съм убедена, че бързо ще стигнем до съгласие по цялостния текст. Очаквам заседанието на докладчиците в Сянка и благодаря на всички колеги и на докладчика. Благодаря. Извинете, че не бях тук до сега. Трудно е да бъда навсякъде едновременно. С голямо удоволствие изчетох доклада на докладчика. Радвам се, че обсъждаме компромисните изменения. Имам някои положителни предложения. Нещо много важно е, е въпроса за съответствието. Ще изпратя доклада на Холандската сметна палата до всички докладчици в сянка, защото изказването ми се основава на този доклад. Стандартите не винаги са приз... Е, лесно разпознаваеми от потребителите е, и също така трябва да знаем как се тестват тези стандарти. Искаме да гарантираме качество, и се правят тестове от институтите, но те, някои от тях са по-леки, други обаче доста по-сериозни и скъпоструващи. По отношение на етикетирането, тук рискуваме да подкопаем стоеността на продуктите, ако етикетите не са съответни. Ще се срещна с докладчиците в сянка, за да помислим за текст. Важно е комисията да помисли по етикетирането, за да бъдат ясни етикетите. И също трябва да се говори за тестовете за качество. Те понякога са тежки, но са много важни за доверието и съм положително настроен към доклада. Обеден съм, че измененията, които ще предложа, ще ни позволя да работи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Благодаря и на колегите, с които работим. Ще кажа нещо, което е в същия дух, като казаното от колегата Де Юнг. Европейският съд се произнесе преди известно време по въпроса как трябва да се изготвят стандартите. Това, което се върши в стандартизационните организации е организирано от групи по интереси в рамките на частното право и не е работа на законодателя. Законодателят на европейско равнище сме ние е, и с съвета. Така че от гледна точка на, демократ... на демокрацията и демократичните принципи е, всъщност не е едно и също. Дали стандартът е, е, определен от организациите по стандартизация или в прав... частноправния смисъл на думата или от законодателя. Благодаря. Има ли други желащи да се изкажат? Не. Марлене Мици, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Това е нещо, което можем да обсъдим на заседанието на докладчиците в сянка. Няма да навлизам в подробности, защото не искам и да се дублират време, думи, понятия. Имаше коментар за глобализацията на стандартите. Не искаме да преразглеждаме световните стандарти, които ще се въвеждат в Европа, по-скоро да си даваме сметка, че държавите членки и регионите в Европа може да се нуждаят от различен подход. Така че по-скоро е става въпрос за едно осъзнаване, а не на дублиране на вече световни стандарти. Разбира се, искаме и европейските стандарти да бъдат разпространявани в глобален план, но това да не е за сметка на вече разработените световни стандарти. Друго нещо, което спомена Андрея, няма да навлизам тук в подробности. Не искам да настъпвам върху съществуващо законодателство. По коментара на господин Де Йонг за маркировката, Тук трябва да внимаваме, защото може би излизаме от обхвата на доклада и навлизаме в компетентността на комисията ИТРЕ. Коментара ви беше правилен, но трябва внимателно да подходим. Ще обсъдим въпроса и в четвъртък. Добре, благодаря много на всички за тези два дни интензивни срещи, особено днес ще промотирам накратко на следващото заседание на, на Комисията по вътрешен пазар. То ще е на 24 и 25 април. Започваме с съвместна комисия за онлайн платформите. След това имаме размяна на мнения с комисар Ансеп, комисар Бянковска, комисар Юрова и размяна на мнения е, по доклада за авторските права, за директивата за командираване на работници и ще гласуваме по 7 или няколко много важни доклада и ще говорим за европейските далеко съобщителни регулатори. Така че ще са важни два дни. Нещо, което ми направи впечатление в тази зала е, че няко... за някои от асистентите нямаше достатъчно място, така че ще помоля секретарията, че да си дава сметка, че за парламентарните асистенти е важно да имат бюро, за да си водят записки. Ако не искате да стоите най- отзад, моля, обърнете се към Сузи, Сандра или някой друг член на секретарията и ще осигурим място, защото работата ви е важна и за вас няма да е лесно да работите без бюро. А пък често имаме достатъчно бюро. Сега започва заседанието на координаторите. Унези от вас, които няма да участват в него, ще се видим следващия месец. Благодаря.